точка е докладът на госпожа Томашич е, относно дребномащабния крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони. Давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател, е, господин комисар Вела, уважаеми колеги. Мотото на Европейския съюз е, е единение е, и разнообразие единни в многообразието. И естествено, многообразието е нещо, което ние трябва да пазим. Някои от разпоредбите е, в е, нашата средиземноморска стратегия относно риболова обаче е, показва, че е, сме твърде многообразни, така да се каже, в подхода, който се прилага както от е, администрацията, така и от отделните държави, които е, е, са в е, Средиземноморския регион. Ние би трябвало естествено да помислим е, и да се съобразим с спецификата на отделните региони за риболов. Е, трябва да имаме предвид естествено и размера на е, съдовете, и дължината, е, и разстоянието на рейсовете, но да се имат предвид естествено и особеностите на риболовните навици в малките общности, в крайбрежните зони ние би трябвало при всички положения да подкрепим непромишления, дребния риболов е, в крайбрежните зони и по този начин е, да запазим поминъка, е, поминъка на хората. Защото в някои случаи правилата, които се опитваме да въвеждаме с цел хармонизация, всъщност пречат на развитието на дребномащабния риболов и нарушават крехкия баланс в работата на, и живота на тези общности. Традиционният е, риболов е, е неизменна част от е, обичаите, нравите, регионалната култура. При всички положения комисията би трябвало да обърне внимание на факта, че се налага да запазим и традициите и в областта на риболова. Но естествено, за да дадем възможност на островните общности да се развиват така, че да отговарят на предизвикателствата на бъдещето, комисията би трябвало да инвестира допълнително, да предвиди допълнителни действия за иновация и за адаптиране на плавателните е, риболовни съдове към новите изисквания. Само по този начин ще можем действително да спасим традициите и поминъка на населението в е, Средиземноморските острови. Ще трябва при всички положения да е, се използват е, и е, възможностите на Европейския фонд е, в областта на рибарството и да се предвидят специални инструменти именно за насърчаване на островния крайбрежен дребномащабен риболов. Много благодаря на Комисията по рибарство в Европейския парламент, която създаде един много конструктивен дух и добра атмосфера за работа. Но когато а, говорим за м, толкова важни въпроси, като древномащабния риболов, а, който също време е свързан и с традициите на островните общности, трябва да се опираме и на експертни познания, да можем да е, привлечем и експерти, и изследователи в тази работа. Благодаря ви за възможността да обменим мисли по тази тема. Благодаря ви, Преминаваме към спонтанните изказвания. Е, колегата е, Деямон е първият оратор. Радвам се, че този доклад е, е представен тук, защото 66% от испанския флот е всъщност непромишлен крайбрежен флот. Повече от 3500 плавателни съдове в е, Галиция се занимават е, с е, подобен крайбрежен непромишлен риболов. Този Става дума за малки плавателни съдове, лодки, това са семейни предприятия, разходването на гориво е малко и до голяма степен този, тази дейност е, е, е основна за поминъка в е, региона. Същевременно трябва да се помага на е, този вид риболов в е, Галиция се прилагат всички е, мерки, залегнали в е, Европейският фонд, за да има приемственост и поддържане на плавателните съдове. Благодаря. Господин Рикардо Сантос, една минута. Господин комисар, мисля, че е необходимо да, да подчертаеме, че е, се отделя, че доклада при, е, е, привлича нашето внимание на малките островни е, региони и, край, и крайбрежни региони. Аз съм от е, региона на Асорските острови, където риболова е един от основните поминък. Необходимо е да има диверсификация на дейността в тези региони, да се наблегне на обучението на професионалистите и също така да се, да се предприемат нови инициативи за развитието на тези региони. Благодаря ви, тъй като сме а, в а, срок, в, в времето, ще дам думата и на господин Мари. Евхаристо, кирия проедре. Благодаря, госпожо председател. Крайбрежният риболов е, е устойчив вид риболов и с общата политика по рибарство, можем да позволим оцеляването на този сектор. В много крайбрежни региони, в много държави на Европейския съюз виждаме обаче рецесия и е, западане, което води до е, бягане от професията. Риболовът е подложен на много тежък на много тежка рецесия в Гърция, така че трябва да направите нещо, за да а, подсилим синята економика, да подсилим заетостта в тези крайбрежни райони и да подсилим финансирането за риболова. За Гърция трябва спе... по-специално да се сложи край на пилеенето на ресурсите и да се прекрати отрицателното въздействие върху работата на а, рибарите. А сега госпожа Билбао Бараника. Благодаря. Общата политика по рибарство има нужда от а, рационална дефиниция на крайбрежния риболов. Една по-логична дефиниция. Целта е да се подсили а, традиционния културен аспект на този крайбрежен риболов няма нужда да а, тръгваме с огромните кораби, а по-скоро трябва да вземем предвид спецификата и разнообразието на крайбрежния риболов. Трябва също по-добре да бъде регламентиран спортния риболов и да се подсили разнообразието на риболова. Само така ще можем да запазим това европейско културно наследство и да а, дадем на бъдещите клиенти на риболовния туризъм едно незабравимо изживяване. А сега господин Ферера една минута. Благодаря, госпожо председател. Реформата на ОПОР не допринесе за решаване на сложните проблеми на непромишления крайбрежен риболов. Такмо обратното, нещата се вълшиха. Трябва да се възползваме от този доклад, за да посочим колко е необходимо да включим и крайбрежния непромишлен риболов в нашите програми, но същевременно тези програми да бъдат съобразени с спецификата, да се модернизира флотата, да се е, подобри е, материалното положение на хората, които работят в сектора, е, да се допринесе за разширяване на изключителните економически зони, което ще помогне да защитим по-надежно, по-ефективно е, дребномащабния риболов. При всички положения по-добре от това, което сме направили до сега. Следващият оратор, моля за една минута. Е, захвалям, госпожо Прес. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам докладчика госпожа Томашич за изключително добрия доклад, който допринася за една по-успешна реформа, включително и в областта на непромишления риболов, защото реформата на опор от 2013 година очевидно до този момент не се е отразила благоприятно на е, този вид риболов. Е, има е, редица мрежи, капани, които се използват в Средиземноморието, които всъщност не съхраняват запасите, а ги унищожават. Докато традиционните способи и мрежи и капани, които се използват от островните общности в Средиземноморието и които са част от спецификата на древномащабния риболов, всъщност биха могли да допринесат в по-голяма степен за запазването му и естествено да подобрят и поминъка на хората. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Всички сме единодушни. Трябва да се направят усилия за запазване и подкрепене на крайбрежният непромишлен риболов. Този отрасъл трябва да може да бъде жизнено способен, но за това е необходимо да вземаме правилните решения. Особено за е, най-отдалечените региони, които, които се нуждаят от специални мерки за защита и там, където се използват традиционни методи на риболов, които са много екологично. Става дума за тези много отдалечени островни региони, които са твърде далече от континента. Необходими са допълнителни мерки, необходимо е да се наблегне и на иновацията, за да могат наистина плавателните съдове да продължат своята дейност и в тези региони. Следващият. Благодаря, господин председател комисията трябва да вземе мерки за подкрепа на нова, новаторските проекти за регионите, които зависят от риболова за своя поминък. Трябва да се наблегне на заедостта, както и на развитието на риболовния и вадичарски туризъм диверсификация на дейностите, преработка на местните изделия и също така да се изградат канали за разпределение и за дистрибуция в региона. Необходимо е също така комисията и държавите членки да увеличат постепенно квотите, от, които са от отделени за непромишленият риболов, който е екологосъобразен. Това си същевременно всички тези мерки трябва да бъдат финансирани от Европейския фонд. Благодаря. Господин Яковчич, имате. Благодаря, госпожо председател. Тази политика като че ли а, всъщност няма нищо общо с това, което политиката на, на бюрократите наложи а, от Брюксел, защото в крайбрежния риболов ние имаме едни много добри практически резултати. Искам да благодаря на докладчика за прекрасния доклад и искам да кажа, че този крайбрежен риболов има своето място в европейските политики. То е от жизнено значение за поминъка на хората, живеещи на острови и също така и за туризма и гастрономията на тези острови и крайбрежни региони. Изразявам пълната си подкрепа към този доклад и ще представя доклада в Харватия, както и в други крайбрежни райони на Европа. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Петир. Благодаря. Подкрепям доклада и благодаря на госпожа Томашич, на господин Томашич за предложението, както и за коментарите по съществуващите закони. Тренмащабният риболов е много важен най-вече за крайбрежните райони, най-вече за Харватия. Именно за това стартирах инициативата да се включи тук непромишления крайбрежен риболов в нематериалното културно наследство на Република Харватия. Този риболов има голямо значение върху общностите в тези райони, където и без друго забелязваме бягане бяга на хората към градовете. Този риболов се базира на, на традиционни столетни техники и те са част от идентичността на тези райони. Смятам, че трябва да помислим за спецификите и да вземем предвид географските и други специфики, ако искаме да спрем негативното влияние на старата такава риболовна техника. Благодаря. Госпожа Агилера, една минута. Благодаря, госпожо председател. Първо, поздравление за госпожа Томашич, която е, е свършила чудесна работа и работи, освен това, много, афективно, е, много ефективно по темата. Е, докладът е изключително адекватен и актуален. Всички колеги посочиха, че е хубаво да се помисли за ново определение на крайбрежния риболов. 12 метра дължина и така нататък не биха могли е, да останат валидни. Нуждаем се от ново определение с нови параметри. Всичко това естествено трябва да се отрази и на оперативните програми на национално равнище. Трябва, освен това, да насърчим и туризма в рамките на рибарството, защото по този начин ще дадем повече възможности за заетост. И още един оратор за една минута, господин Кун. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, е, чудесно е в е, основния регламент, естествено, да е, включим и дребномащабния, непромишления риболов, да се помисли естествено и за инструменти в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство. И, и това е много адекватна стъпка, защото е, една голяма част от е, риболовните компании е, всъщност са дребни е, е, крайбрежни предприятия. И сега е, ще трябва при всички положения да не се задоволяваме само с тази първа стъпка, а да продължим и с е, е, многогодишните и едногодишните е, е, планове да помислим и за Балтийско море. Е, по отношение на Балтийския регион вече има такива е, е, планове, които показват много добри резултати. Трябва да помислим естествено за точните параметри и на мрежите, и на за изискванията по отношение на плавателните съдове и за предприятията и на регионално равнище да насърчим туризма в областта на риболова. Всичко това естествено е свързано с плана Юнкер. И така, благодаря ви. А сега давам думата на господин комисаря Веля. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Приветствам доклада по собствена инициатива на Европейския парламент относно древномащабният крайбрежен риболов. Бих искал да благодаря на докладчика Томасич за това, че работи този рапорт. Европейския морски и рибарски фонд подкрепя развитието на отрасъл от 2014-2020 година и бе създаден в следствие на много усилени преговори между Европейския парламент и комисията. Благодарение на този фонд може да бъд, наистина да бъдат финансирани дейностите, които се предлагат в доклада. 80%, 80% от средствата на фонда са за малкия непромишлен риболов, за създаване на нови малки предпри... предприятия, за връзки между научните среди и е, отрасъла за нова, новаторство и диверсификация. Но държавите членки са онези, които могат да решат какви мерки да вземат в рамките на оперативните си програми с цел осъществяване на стратегическите си цели и развитие на своя е, непромишлен крайбрежен риболов. Той е, представлява само 18% от големия тонаж, но, също, но същевременно 12% от разтовар, разтоварения улов, но същевременно 84% от заетостта в Европейският съюз в този отрасъл. Тоест, е, голяма част също така от, е, за, от работните места са временни или е, не пълноценни работни места. То, крибрежния риболов също така осигурява поминък, поминък на рибарите и на техните е, семейства, но също същевременно подкрепя и развива цели общностите, които зависят от той. Същевременно про, промишленият а, риболов също е е разположен в а, тези региони. Така че той също е много важен за развитието на а, общностите от крайбрежните региони. В големите е, флоти, които в момента извършват дейности в Атлантическия океан, също се придържат сега към екологичните правила. При всички случаи не, не трябва да създаваме една асиметрична политика в областта на рибарството, а да има допълване между двата вида. А, колкото до а, пр, пр, пр, предложението за, за преразглеждане на регламента, трябва да, из, да внимаваме да, да, да няма а, последици върху намаляването на рибните запаси в национал, в териториалните води в на 12 мили. Също, също, също така има е, искане за е, намаляване строгостта на някои правила, свързани с е, крайбрежния непромишлен риболов, но това, но това, може, да, това може да доведе до увеличаване на нерегулирания и недеклариран улов. Е, Що, що, що се отнася до дефиницията на този вид е, риболов, е, е в член 312 включва такава дефиниция относно е, там, там, е, там е описано размера на, на плавателните съдове. Както и а критериите, които са предложени в точка 1 в, на, на доклада бяха обсъдени, но не, не можахме да постигнем някакво споразумение относно ново, нова дефиниция. Но в заключение всички флоти, включително и крайбрежните непромишлени флоти са от огромно значение за развитието и устойчивото просъществуване на крайбрежните общности. Има така общо, общо, общо прието е, желание да се помогне на тези общности и на този вид риболов но същевременно намаляването на някои и ослабването на някои правила могат да се окажат пагубни за устойчивото развитие на а, е, регионите. Благодаря ви за коментарите. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар. И така приключваме с разискванията по тази тема. Утре ще бъде.